Подновяваме заседанието на комисията. За наша радост, госпожа Матейра вече е тук. Преминаваме към доклада, който се нарича за адекватни, устойчиви и сигурни европейски пенсионни системи. Водеща комисия, е комисията по заетост. Много важна тема е това и от гледна точка на равнопоставеността. Госпожа Матера е докладчик по становище от а, нашата комисия. Устойчивостта на пенсионната система е нещо много важно за всички държави членки в Европейския съюз. Нашето установище поставя фокуса върху равнопоставеността между мъжете и жените от гледна точка на пенсионните системи и дискриминацията, на която могат да бъдат положени жените от пенсионната система. Тази дискриминация идва от факта, че жените са работили по-кратко време в някои пенсионни системи се отчита и по-дългата продължителност, средна продължителност на живота на жените – Много често, когато човек получава по-ниска заплата, получава и по-ниска пенсия. Общо взето това е така навсякъде. Госпожа Матера, както ви казах, е докладчик по становище. Давам и думата. Благодаря, госпожо председател. Най-напритък е, бих искал да се извиня за закъснението, но имаше опасност да не мога да дойда изобщо, тъй като Снегът създава доста голяма суматоха в европейските летища. Но както и вие казахте, госпожо председател, въпросът за равнопоставеността и устойч... на мъжете и жените и устойчивостта на пенсионната система е много важен. Като докладчик Постановището Имам голяма отговорност. Сменях авиолинии, минах през няколко летища, за да мога да дойда. Миналата седмица бях на заседание по време на пленарната седмица в Страсбург на това заседание присъстваха докладчиците от всички комисии, които работят върху проект за реформа на европейските пенсионни системи. И искам да подчертая значението, което докладчицата отдава на въпросът, по който работи. Обръща се внимание на дискриминацията срещу жените на работното място и за това, че те получават по-малки пенсии от мъжете, защото много често работят с срочни трудови договори, работни места, които не са гарантирани, т.е. те са жертва на дискриминация. Нашата колежка би искала да предложи начини за усъвършенстване на тази система, как може да може жените да бъдат равнопоставени по отношение на пенсиите, които ще получават. Ние от своя страна искаме да подготвим адекватно становище и аз бих искала да благодаря на всички колеги, независимо от политическата им принадлежност, които предложиха много ценни изменения дадаха ми по този начин повод за размисъл. 89 изменения бяха предложени към четирите главни абзаца на становището. Повечето от тези изменения няма да могат да бъдат взети предвид, тъй като излизат извън обхвата на разглеждания въпрос. Мога да ви дам и примери. примери. Например, ако не знам дали колежката Томсън е тук, съжалявам, става за 73-то изменение, в което тя призовава настоятелно държавите членки да осигурят социални помощи е, за тези, които работят с е, възрастни, с е, инвалиди. Това е много добро предложение, но разбира се, то не е на мястото си в това становище, което, чиято цел е съвсем различна. Същата колежка поиска от мен да изготвя становище, което да е смислено и изчерпателно, но наред с това не трябва да излизаме от рамките на разглеждания въпрос, защото дискриминацията срещу жените в пенсионното осигуряване е по-голяма, отколкото в което и да е друга социална сфера. Бих искал да дам възможност на колегите и особено на докладчиците в сянка да се изкажат за да може някои от предлаганите изменения да бъдат разяснени. Изменения, които според мен са, не принадлежат към темата. Благодаря, госпожо Матера. Госпожа Плумп. Благодаря, госпожо председател. Искам първо да поздравя докладчицата за изготвянето на този доклад. Аз съм докладчик Сянка от името на социалистите и демократите. Искам да направя няколко бележки. Това е една много важна тема. Ние я обсъдихме и миналата седмица в Страсбург в рамките на Комисията по заетост. Вие споменахте снега преди малко и ще съм много доволна, ако намериме толкова решения, колкото са снежинките паднали през последните дни. Държавите членки трябва да приложат мерки, за да гарантират равенството между мъжете и жените. И така да се върна към вашия доклад. А, искам да обърна внимание на това, че трябва да се създават стимули а, за пенсионните системи, като се има предвид равенството между мъжете и жените. Трябва да се справим и с демографския проблем, пред който сме изправени. Има проучвания, които доказват, че а, увеличаването на пенсионната възраст при жените може да доведе до увеличаването броя на жените и най-вече възрастните жени, които изпадат в бедност. Бедността сред жените може да се увеличи, ако следваме тази логика. В същото време държавите членки трябва да консолидират отделните пенсионни системи, като вземат предвид дискриминирането по полов принцип на трудовия пазар. Също така трябва да се вземе предвид и разликите в заплащането на мъжете и жените трябва да има намаление от 10% до 2020 година, да няма разлики между заплащанията при мъжете и жените. Жените се грижат за деца, за възрастни хора. Това трябва да бъде признато а, като стаж, като период на активна дейност. Също така обучението и друг тип услуги трябва да бъдат взети предвид. Госпожа Люлинг има изменение в тази област от преди две години, а именно да се вземе предвид периода, през който майките се грижат за новородените си. Трябва да има процедура за заличаване на член 5 алинея 2, директива 13 от 2013. Така че да се а, премахне дискриминацията срещу жените по отношение на изплащането на пенсии. Има изследване за въздействието на реформите върху пенсионната система като се вземат предвид следните цели. Индивидуалните пенсионни права, създаването на механизми, които ще откликнат на нуждите за повишаване на заетостта, за нуждите на обществото, ще вземат предвид грижите полагани за деца и зависими лица. Също така пенсионната система трябва да бъде пренесена в третия стълб, като се вземат предвид отделните потребности на жените, да речем жени в, с увреждания, жени от мигрантски происход и жени от малцинствени групи. Трябва да се насърчи Оценяването на въздействие на различните формули, свързани с показатели за оценяване на бедността и трябва да си има предвид равенството между половете. Трябва да има а, оценка на въздействието на глобално ниво, а, въздействието на отделните социални системи върху жените. Държавите членки трябва да подобрят условията на труд и да създадат стимули за жените, за да могат те да запазят възможно най-дълго своето работно място. Аз призовах комисията и държавите членки да обърнат внимание на следния въпрос, че увеличаването на пенсионната възраст трябва да е доброволно, а не задължително. Аз призовах комисията да намали натиска върху държавите членки по отношение на приватизирането на обществените пенсионни системи. Смятам, че всяка държава членка трябва да насърчава обществената пенсионна система. По този начин стълб 1 е най-добрият вариант, защото той гарантира връзката а, на солидарност между отделните поколения и премахва дискриминацията. Това са бележките, които исках да направя и те могат да бъдат намерени в измененията, които аз внесох по тази тема. Разбира се, ние ще говорим и с госпожа Матера по отношение на позицията, която ние имаме. Благодаря. Госпожа Корнели се има думата. You, um... Благодаря, госпожо председател. А, този дебат ми напомня за времето, когато за първи път дойдох като политически съветник през 1996 година в Европейският парламент там също е, е, обсъждахме досие в е, Комисията по правата на жените, свързано с пенсионните права и е, подчертахме, че съществува дискриминация в основа на това, че жените всъщност живеят, продължителността на живота обикновено е по-голяма. И тогава Европейският парламент прие така много категорично становище по този въпрос, но по това време парламента нямаше особено големи правомощи и не можехме да направим нищо повече. Обсъждането на този въпрос не бе лесно. Първо, защото пенсионните системи поначало не подлежаха лесно на промяна. Сега нещата са по-различни. Ако искаме да променим ако не променим пенсионните системи, след около 10 на години ще бъдем изправени пред сериозна криза, много по-дълбока и сериозна от сегашната. Но ако ще променяме нещата, би било добре и да премахнем последните остатъци от дискриминация по отношение на жените. Препоръчвам изменение 31 от госпожа Томсън, което е по-добро от моето, на същата тема е. То се отнася до това, което вече, както казах, се опитахме да направим още през 96-та година, че жените не трябва да бъдат обект на дискриминация поради това, че обикновено живеят по-дълго. Също така трябва да се премахнат предимствата на онези, които а, печелят прехраната на семейството, пенсията трябва да бъде нещо индивидуално, независимо от това дали се работи на пълно работно време, дали договорите са временни или от някакъв друг вид. Същото се отнася и до жените иммигрантки. Мисля, че 47-о изменение се отнася до тях. Трябва да бъдем внимателни да не премахваме стимулите за жените да работят и тежестите да се разпределят по-справедливо между мъжете и жените, така че да няма причини е, жените да не се включват в пазара на труда. Бихме искали всички жени да участват в пазара на труда. Сега това, което се спомена за първия стълб с, по отношение на първият и втория стълб. Не съм сигурна дали мога да се съглася с това, защото това е въпрос, който е а, е, от компетентността на националните а, е, органи. В, в Холандия имаме така много стабилна законодателство по отношение на втория стълб в Холандия. И а, е, пенсиите по втория стълб трябва да бъдат за всички и тук не бива да има дискриминация. И това е нещо, по което наистина можем да работим. Благодаря, госпожа Люлин. Благодаря, госпожо председател. Е, е, е, за да може, и аз предлагам някои изменения, за да станат нещата по-ясни преди всичко изменение по точка от преамбюла А. Защото а, актуарните сметки са едно, а за изчисленията на пенсиите са нещо друго. Тук става дума за изчислението на пенсиите. Колко години и при каква заплата е а, работено. Защо правя това изменение? Защото трябва да се направи разграничение между а, тези две неща да не се объркват, така да се каже, пачаврите с салфетките. И още нещо. Важно е да се подчертае, че жената е на определена възраст, също както мъжете, трябва да имат право да се пенсионират. Е, а пък също така те трябва и да могат да се посветят на семейните си задължения. И на този период, в който те се посвещават на семейните задължения, е необходима някаква компенсация. А, ние имаме а, е, подобна компенсация, така наречените baby years. А, две години а, се смятат а, за стаж, за пенсия, независимо от това че жената не е била осигурявана по това време. Това е много важен въпрос и мисля, че трябва да обърнем специално внимание на подобни разумни изисквания. И когато се отпуска пенсия на хора, които никога не са работени или работили, които са работили на непълно работно време и когато им се дава пенсия, същата пенсия, както на онези, които са работили на пълно работно време, е, защото има такива системи, системите на държавните пенсии, които се основават на пенсионните вноски, основават се на заплатите и така нататък. И в този случай, очевидно, на никой, нито мъж, нито жена, може да дадете по-висока пенсия, ако е работил недостатъчно години или работил недоста... или пък е с ниска заплата. Това се отнася и за мъжете, не само за жените. Тези, които са работили, например, 40 години в моята страна и които са внасяли в пенсионния фонд през цялото това време, ясно е, че, че те ще имат по-висока пенсия от онези, които са работили на половин работно време не може да се компенсира тази разлика, защото става дума за едни хора, които са внасяли много по-дълго и много по-големи вноски в пенсионния фонд. Значи, когато мислим за компенсации, това трябва да бъде само на базата за годините, които децата, така наречените бейби, с които децата имат нужда от грижа в семейството, обикновено от майките. Но да искаме нещо повече от това, няма да бъде да отговаря на съществуващата система, няма да бъде и справедливост прямо останалите, които се осигуряват пенсионно. Аз бих зачеркнала точка С от преамбюла по отношение на пауперизацията. Защото трябва да ви кажа, че в моята страна положението е тъкмо обратното най-добре, най-добре са а, пенсионерите и то жени, които никога не са работили, които обаче са били женени за някой, който е мъж, работил цял живот и той добре работил, внасял вноски и единствените, които не са добре, това са разведените а, или които не са работили достатъчно. А, примерно хора в моето поколение, които в предвиден период не са били осигурявани. Нито една жена, която е работила 40 години и е плащала а, вноски в пенсионния а, фонд, и тя заплата е толкова висока, но не е толкова високо колкото мъжете, защото по мое време жените не бяха директори на предприятия, не бяха на високи а, постове. А, има е, хиляди, които са работили 40 години, които имат по-високи пенсии от моята. Значи това, което се казва там а, в текста, не е а, съвсем точно и няма никакво отношение към въпроса. Въпросът се състои, е следният. Как да компенсираме периодът, през който жените трябва да се посветят на отглеждане на децата си. Или пък да се грижат за друг. И затова настоявам, че не трябва да правим искания, както много добре го каза докладчицата, които нямат отношение към въпроса. Има много изменения, които са имат отлични намерения, но които нямат нищо общо с проекта, за който става дума. А, и защото, ако искаме нашето становище да бъде взето под внимание, нека се ограничим върху същественото и това, което е важно за жените. И един абзац където се казва, че а, системите трябва да се почиват на устойчиви критерии и трябва да вземат предвид периодите, когато а, лицето не е работило. Но това не е възможно да се вземат предвид тези периоди. А това би трябвало да въжи и за мъжете, и за жените. Разбира се, когато става дума за отглеждане на децата, ако било жените, било мъжете, ако са справи да работят за известно време, те трябва да получат съответното, съответната компенсация. Но аз мисля, че трябва да се зачеркне, да се заличи и това, което макар и с най-добри намерения да се предлага, няма отношение към този въпрос. И да се средоточим вниманието си върху искания, които са реалистични и които а, могат да бъдат а, изпълнени на практика. Благодаря. Госпожо Матера, имате ли заключителни коментари тук по дебата? президенте. Благодаря, госпожо председател. Да, със сигурност аз си отбелязах всички бележки на колегите ми, свързани с това мнение. По някои неща има пълно съгласие например, за увеличаване на прага за получаване на пенсия, например, жената, ако е все още е активна и допринася за развитието на обществото, защо не? Но в същото време трябва да сме много внимателни, защото жените са изложени на по-голям риск в времето и това може да се отрази върху нейното състояние и нейното здраве. Ние знаем колко е важно това. Това е споменавано тук многократно в комисията, че е, трябва да се увеличи е, средната възраст е, средната продължителност на живота сред жените. Важно е да имам предвид всички тези аспекти. Важно е да се увеличи възрастта, до която човек може да получава пенсия. И искам да се придържам в рамките на европейските показатели и е добре да имаме единно становище по този въпрос. По това, което каза госпожа Люлинг. Ние не се опитваме да изготвяме едно добро предложение, което да представлява и да съдържа в себе си технически трудности. Аз Одобряваме идеята да се концентрираме върху жени с мигрантски происход, с малцинствен происход, но нека да не правим тази грешка, както е правено с други доклади, да се разтягат нещата прекалено много в времето. Да, тези теми са важни за нас, но ние трябва да продължим да говорим за равенство между мъжете и жените и в тази насока да се намалят различията в заплащането и размера на пенсиите между мъжете и жените. Но не можем да прикачваме всяка една кауза в света към а, тези искания. В противен случай това искане няма да бъде взето предвид. Както госпожа Корнелиус каза, да, това е важна тема, била е важна и ще продължава да бъде. Със сигурност Благодарение на Лисабонския договор Европейския парламент има нови правомощия. Не говорим тук за някакви магически сили, но говорим за нови правомощия. Значи е, нашето мнение ще а, е, има по-голяма те, тежест и ще бъде чуто. Така че нека да направим всичко възможно да а, нашите мнения и становища да получат гласност. Момент, искам да си разчета бележките. Със сигурност Изменението на госпожа Томсън е много важно. Това е едно ново изменение. То подчертава значението на а, зачитането на стаж на годините, които са прекарани в къщи или които не са а, били при постоянен трудов договор. Може би след няколко дни ще можем да говорим повече по тази тема, ако времето не ни възпрепятства, разбира се. Тези изменения са а, много добри, повече от тях ще бъдат включени и аз ще ги взема предвид. Не искам да забравя нещо. За сега смятам, че казах всичко, което имах предвид. Аз ще поискам думата отново. Благодаря, госпожо Матера. На 13 декември ще гласуваме в комисията. В комисията по с гласуването е на 1 февруари. Да се надяваме, че в пленарна зала доклада ще се приеме през февруари. Това е последната точка от заседанието на комисията. Сега с малко закъснение започваме заседанието на координаторите. Надявам се обаче, че много бързо ще успеем да започнем. Благодаря на всички за заседанието на комисията.